Ще говоря на датски. Ето защо искам да ви помоля. Оратора казва същото, само че на английски. Добре дошли на всички в комисията по петиции. Имаме 30 24 членове и само 6 от тях са били тук преди. Така че ще трябва да се опознаем. Искам да ви кажа, че това е една много добра комисия. Стига естествено да откликнем на исканията на гражданите. Ние трябва да работим тук в страни от политически и национални интереси. Това е необходимо, за да имаме онова доверие на гражданите, което пък е необходимо, за да съществуваме ние като комисия. Ето защо трябва да знаете, че имаме предизвикателства пред себе си. Трябва да ви кажа, че нашата комисия е лицето на парламента пред гражданите. И за да работим добре, за да бъдем легитимни, трябва да имаме доверие. Много от нашето доверие а, е, зависи от демократичния процес. Сега нека да проверим дали всички, които имат право да гласуват, са тук. Искам да помоля всички да сложат картите си за гласуване в машините. за да видим дали всички представители от групите са тук на място. Начало на гласуването. Сега давам начало на гласуването. Всички ли разполагат с карти за гласуване? We have to read. Okay, we have to. Yeah. Yeah, okay. Vi skal, vi, der, skal være, der skal være 10 medlemmer. 10 човека от НП трябва да имаме. Имаме ли 10 човека от НП? 9 членове от социалистите и демократите. Трима от ЕКР. трима членове от АЛДЕ, трима членове от Обединената левица, ГОЕ, трима от Зелените, двама от Европа за свобода и пряка демокрация и един независим. Така ли е? savez, il faut une carte de remplacement. Une carte de remplacement pour M. Cozzolino. Окей. Okay. Så vil jeg... И така. Първо трябва да изберем председател. Има ли предложения за кандидатури? Заповядайте. Казвам се Тим Ейкър и предлагам Еленор Иви. Благодаря. Има ли други предложения? Сесилия Викстрем искам да предложа госпожа Сесилия Викстрам. Е, е, Двамата кандидати съгласни ли са да бъдат избрани? Да, имаме потвърждение. Значи ще преминем към гласуването. Как ще гласуваме? Извинявайте, искате думата, заповядайте искам да ви кажа, че не предвиждаме дебати. Даваме две минути на госпожа Ейви. Всеки кандидат може да получи две минути. Соно... Благодаря. Аз се кандидатирам за председател на Комисията по петиции. Бих искала да ви попитам дали вие смятате, че нашата роля като депутати е да служим на гражданите. Аз съм избрана чрез една нова мрежа, която функционира в интернет. Аз съм гражданин, продукт съм на една нова гражданска инициатива. Дошла съм тук, за да служа на гражданите. И тъй като предстои гласуване, искам да ви кажа, че има сериозно нарушаване на метода на Донт. По силата на този метод по-малките групи трябваше да получат места в а, ръководните органи на парламента. Ние бяхме подкрепени от а, групи като 5 звезди. Искам да кажа, че по-големите групи пренебрегнаха метода на Донт, когато става въпрос за избиране на членове на председатели и заместник председатели на комисии. Аз се изказвам от свое име и от името на групата 5 звезди. Искам да ви кажа, че в момента подкопавате демокрацията и полагате основите на една олигархична система, пречите на новото. Искам да попитам защо ни наказвате. Какви са причините за това? Искам да ми отговорите. Вотовете, които виждаме днес, представляват стъпка назад за демокрацията. Да се надяваме, че в бъдеще няма да ставаме свидетели на нещо подобно. Нашата група ще следи това да не се случва. Okay, önska, Cecilia... Добре, иска ли Сесилия Викстрем да каже нещо? Благодаря ви, госпожо председател. За мен е чест и привилегия кандидатурата ми за председател на тази комисия, толкова важна за европейските граждани. Не искам да правя изявления, не искам и да давам обещания. Единствено ще се ангажирам с обещанието да бъда почтен председател на тази комисия. Бих искала да създам атмосфера на взаимно доверие – където всеки да може да изкаже мнението си и където да се води истински диалог между нас като хора и като политически избранници на гражданите. Няма какво друго да добавя. Единствено ще ви уверя, че ще направя всичко по силите си, за да може членовете на всяка политическа партия да бъдат свободно изслушвани. Благодаря. Благодаря. Преди да преминем към гласуването, искам да ви кажа, че имаме заместници, които имат право да гласуват от името на ГУЕ. Ето сега ще разберете защо Говоря на датски, имам проблем с прочитането на различни имена. Значи, Мария Обиол замества Ангелика Велине, София Рафа замества Аня Хасекамп, Такис Хаджи Георгио замества госпожа Пелемо Лопес. От името на социалистите Марлене Мици замества Дали. Войчеховски замества Ханан. И така, продължава на английски председателката. Онези, които искат да гласуват за госпожа Еви, трябва да натиснат зеления бутон. Онези, които искат да гласуват за Сесилия Викстром, трябва да натиснат червения бутон. Започваме гласуването сега. Ще повторя. Добре. По силата на споразумението, сключено на заседанието на председателския съвет, Онези, които подкрепят госпожа Еви, трябва да натиснат зеления бутон, а онези, които искат да гласуват за госпожа Викстрион, трябва да натиснат червения бутон. Ясно ли е? Има проблем с превода, казва оратора. На немски ли да се изкажа, казва председателката. Стана ли ясно? Начало на гласуването тогава. Още пет човека трябва да гласуват. Всички ли гласуваха? Има ли някой, който още не е гласувал? Добре, тогава ще приключим гласуването. Виждате какви са резултатите. Това означава, че Сесилия Викстрем е избрана. И естествено може да дойдете тук да вземете мястото си. Thank you, Thank you very much. Thank you for the vote. Благодаря много, благодаря за това, че ме подкрепихте. Обръщам се най-вече към госпожа Иви. Обеден съм, че ще работим в дух на сътрудничество, взаимно доверие и уважение. Това ще бъде една от моите цели и поемам ангажимента да работя заедно с всички вас, независимо от къде сте, какъв е вашия происход и към коя група принадлежите. Искам да бъда един посредник е, между всички. Както каза госпожа Алкен, е изключително важно е да имаме взаимно доверие, тъй като основната ни цел е да хвърлим мост към гражданите във всички 28 държави членки. Имаме нужда от нещо подобно. Така че Нека да се обединим около тези благородни цели, които би следвало да бъдат осъществявани от нашата комисия. Много ви благодаря. Развълнувана съм. Надявам се, че ще работим за постигането на такъв много добър резултат. И сега, нека да започнем с работата по същество. Okay. You have them in English also. Yeah. I think it's sometimes it's easier than Имате и вариант на английски. Струва ми се, че макар че английският не ни е роден език, понякога е хубаво да се опитваме да говорим все на английски, така и няма да имаме нужда от превод. Сега да пристъпим към избора на заместник-председатели. Господин Акер, надявам се, че правилно произнасям думата. Предлагам Елеонора и ви, госпожо председател. Мистер Яр. Господин Яр. Аз ме Първо да ви честитя избора. Мисля, че вие ще сте добър председател на нашата комисия и ще работим в интерес на гращите граждани. Сега за първи заместник председател предлагам госпожа Ферагот за първи заместник председател на комисията от името на НП. And further, More proposals? Има ли други предложения? So it's green for Mrs. Evie. зелено гласуваме за госпожа Иви и с червено за госпожа Естерас Ферагут. Okay. The vote is open. Моля, гласувайте. Has everybody voted? Гласуваха ли всички? Можем да приключим с гласуването. В такъв случай резултатите 31 гласували, 10 от тях за госпожа Иви и 20 за госпожа Ферагут, Естерас Ферагут. В такъв случай честито и заповядайте тук. Да. So now we need to, to vote for the second vice chairman. Сега гласуваме втория заместник-председател, господин Ярфис. От името на ЕНП искам да предложа за втори заместник-председател госпожа Роберта Мецола. Мистер, мистер Ека? Господин Акер. Предлагам Елеонора и Иви отново. Добре, с зелено гласуваме за госпожа Мецола. С червено гласуваме за госпожа Иви. Заповядайте. Начало на гласуването. Now the vote is closed. Край на гласуването. 20 гласа за госпожа Мецола, 11 гласа за госпожа Иви. Следователно, вторият заместник председател е госпожа Мецола, която в момента не е залата. И преминаваме към предложението за трети заместник председател. Предложения? Mm proposals, more suggestions? Mr. Acker? Eleonora Иви. Господин Акер, Елеонора Иви. Много ни изненадвате наистина, казва председателката. Okay, so it's, it's green for me. С зелено гласуваме за госпожа Мици, с червено за госпожа Иви. Моля, гласувайте. The vote is closed with the same result as the previous vote. Резултатите са както и при предходното гласуване. Сега нека чуем предложенията за четвърти заместник председател господин Акер. Аз предлагам Елеонора Иви. Господин Яр, няма микрофон. Господин Яр, заповядайте. Искам да обърна внимание, че групата на НП няма никаква вина за това, че беше избрана от толкова много избиратели. Е най-голяма фракция. Значи предлагаме четвърти заместник, председател господин Пао Джаки. Thank you, Mr. Yar. We know... Благодаря ви, господин Яр с зелено ще гласуваме за господин Чаки. А, има още предложения. Now as being here, saying this is the first time I experience that we are not following the tradition. За първи път трябва да отбележа, че трябва да се следва традициите и правилника на парламента. Ние предлагаме кандидати, имаме политически групи, които отговарят на условията. Казаното от господин Яр е свързано с факта, че е НП казват, ние сме най-големите, ние имаме мнозинство, всички ще правите каквото ние кажем. Много искрено се надявам за последен път да чуваме подобен аргумент в залата. Okay, that was a statement. Thank you very much for... Това беше вашето изказване, за което много ви благодаря. Заповядайте и вие искате думата. Θα ήθελα εκ μέρους του ECR να επισημάνω ότι е, и нашата фракция на ЕКР иска да обърне внимание на следното. В две други комисии Имахме свои кандидати от движението на Петте звезди и те също бяха отхвърлени. Това е, е в разрез с метода Донт, който до сега се следваше. Ето, че и тук виждаме, че колегите отхвърлят нашата кандидатура – а председателят на ЕНП твърди, че се прилага методът на Дон. Няма ли да се сложи край на това нещо? Против сме да бъдем изолирани като политическа група. Ние сме против този начин на действие. Преди всичко кандидатите на движението на пътте звезди тук са дискриминирани. Thank <laughs> you. Okay, thank you for that state. Благодаря ви за изказването. Председателката благодари на гръцки. Сега да гласуваме двама кандидати. Пал Чаки. С него гласуваме чрез зеления бутон и отново червения за госпожа Иви. Моля, гласувайте. The vote is